Скъпи колеги, нека започнем нашето заседание. Имаме натоварен дневен наред. Има желание за промяна на дневния ред за днес и утре. На първо място господин Бощинаро, поради натоварено с други задължения в парламента, не може между 3, 4 и 15 да присъства и помоли да променим времето за гласуване, за да присъства. Не виждам причина да не го направим. Толкова много не са толкова много точките за гласуване. Можем да бъдем гъвкави. Предлагам да приемем а, това, което поиска Виктор Бощинаро. Имаме и една друга промяна, тъй като ще се виждаме с господин Мавроянис. От четвъртък за сряда е променена срещата и тази размяна с мнение с председателството. Министъра по европейските въпроси на Кипър ще присъства и това ще стане веднага след като започне заседанието, което означава, че точка четвърта, пета и шеста от дневния ред. Ще ги разглеждаме в четвъртък от 9 до 10. Та, това е моето предложение. си иска думата. Я Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа нещо за гласуването, което предстои днес. Днес би трябвало да гласуваме пете доклада, които като цяло се, а, са посветени на фондовете 2013 година. Има Има проблем с превода на английски. Сега не знам дали се появи превод от английски. Да, тук е наред. Днес ще става въпрос за общата насока на политиката на Европейския съюз за 360 милиарда евро и искам да благодаря на онези, които денонощно работиха в последните дни, за да подготвят списъците за гласуване. От собствен опит познавам тези процедури, но сега като обикновен член на тази комисия искам да кажа, че Вчера в 3 часа след обяд за първ път успях да погледна компромисните решения и да ги обсъдя с моята политическа група. Това стана вчера в 3 часа след обяд. А, докладчиците просто казаха, че това са компромисните решения, няма да ги променяме и трябва да се съгласите с тях. И аз се питам, какъв шанс имам изобщо като член на тази комисия да се намеся в вземането на решение. Така че дори и преди този момент нямахме пълния списък на а, списъците за гласуване. Те ни се подаваха точка по точка. И в крайна сметка пълният списък получих вчера в 3 часа. Смятам, че това е недемократично и не, непрозрачно и противоречи на всички парламентарни правила. И за това бих искал днес да включим в дневния ред за гласуване само тези доклади, които са надлежно обсъдени. А самият не съм съгласен с всички решения, но смятам, че това е процедурата, която трябва да бъде спазна. Така че бих искал днес да гласуваме само за фонда за сближаване, за граничните региони. В момента не разполагам с точното заглавие на доклада, но докладчика в сянка е госпожа Сантош Смит и а, доклада на господин Телер. А, да отложим гласуването на, по доклада на Ян Улбрихт и на докладите на господин Ван Нистел Рой и Констанци Шрайбер. Така ли иначе смятам, че в лятната пауза няма да се случи кой знае какво или кипърското председателство ще придвижи някакви въпроси в някаква посока. Но смятам, че това ще ни даде възможност ние да се занимаем с тези теми и есента ще имаме мнение, като обикновени членове на комисията, да излезем със собствено мнение. Подавам това мое предложение и се надявам вие да се съгласите с мен. Маркус Веримач, Констанца Крел. Благодаря на Маркус, Констанца Крел. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм съгласна с предложението на Марко Пипър. От средата или края на октомври миналата година обсъждаме в тази комисия общите разпоредби и като докладчици сме предлагали различни работни документи, които са били доста интензивно обсъждани не само в тази комисия, и в работните групи на политическите групи. Достатъчно често сме се срещали в тази комисия, за да обсъждаме различни компромиси. Така че компромисните предложения на докладчиците, които са ви представени, са резултат на тази продължителна дискусия тук с вас в комисията и в отделните работни групи. Смятам, че ще допуснем голяма грешка, ако не увенчаем успеха на тази работа с решение, което ни дава мандат за преговори. И Тези документи са един пръв пакет от поредица документи, които предстои да се приемат от Европейския съюз и ако ги приемам, ще получим мандат за преговори, а това би било ясен знак от страна на Европейския парламент навън, че разполагаме с силен инструмент е, под формата на Кохезионния фонд, за да помогнем на Европейския съюз и на регионите да излязат от настоящата криза и да дадем знак, че се грижим за положението и за живота на гражданите на Европейския съюз. Бихме получили мандат в рамките на трилога да обсъждаме промени в рамките на мандата и процесът ще продължи да бъде прозрачен и колегиален, така че ви моля да не приемате предложението на господин Пипър. Yes, Франсуа Алфонзи. Oui, euh, nous partageons les, les remarques de Mme Крел. Поделяме бележките на госпожа Крел. Читаме, че работата беше усърдна, действително, но не особено демократична. Можем да благодарим на докладчиците, които бяха на разположение. Считам също, че нашата комисия има интерес да гласува бързо, да направи контрапредложения. Това е нашата роля, нашата мисия ще се даде така възможност за преговори в рамките на тристранния диалог съгласно Лисабонския договор. За това имаме такова предложение. Да се гласува днес доклада. Благодаря. Други коментари? Не зная дали трябва да гласуваме, защото има подкрепа тази точка да остане в дневния ред. Има мнозинство в подкрепа на това предложение. Въпреки това съм готова да го подложа на гласуване. Да, има предложение да се гласува. Кой е за това да се гласува днес измененията на регламентите? Мисля, че има огромно мнозинство. Все пак да попитам и кой е против. Има трима, четирима против. Очевидно е, че имаме съвършено ясен отговор. Затова проекта за дневен ред може да бъде прият сегашния си вид. Искам да ви припомня, че както е обичайната ни практика, заседанието на комисията се предава на живо по интернет. Преминаваме към следващата точка. Одобрение на протокола от заседанието 29-30 май. Разполагате с текста на протокола. Ще считаме, че протокол е прият, ако не постъпят възражения. Точка трета са съобщения на председатели. Нямам такива съобщения на този етап и затова можем да преминем към следващата точка която е под номер 17 в дневния ред, е именно размяна на мнение с председателството на Кипър. Някои от колегите току-що пристигат. Андреас Маврианос, заместник министр по европейските въпроси, е тук. Вашето представене ще бъде тук не само за нас в Комисията по регионално развитие, но и за много заинтересовани страни, бенефициенти на тази политика, които очакват да се финализират преговорите, както по бюджета, така и по регулаторната рамка. Затова, моля ви да имате предвид а, а, важността на работата в това отношение на кипърското председателство през следващите 6 месеца. Имате думата. Госпожо председател, уважаема госпожа Хъбнер, уважаеми дами и господа, позволете ми първо да ви благодаря за това, че ме поканихте на тази среща. За мен е чест и удоволствие да съм тук и да ви представя основните приоритети на кипърското председателство, особено, що се отнася до политиката на сближаване. Искам също да изразя своята признателност към Европейският парламент, към всички комисии на Европейския парламент за важната роля, която играете в опазване и насърчаване на демократизацията на Европейския съюз чрез активно участие в процеса на вземане решения на Европейския съюз, благодарение и на нововъведенията чрез Лисабонския договор. Европейския парламент е ключов партньор. Ние разчитаме на вас като председателство и се надяваме съвместно да постигнем общите ни цели. Вярваме, че едно конструктивно и плавно сътрудничество с Европейския парламент е изключително важно за предвижване напред. Вече проведохме няколко срещи с комисии на парламента и компетентните кипърски министри председателският съвет, съвета на председателите на комисии, осъществя посещение. Също има готовност за тясно сътрудничество с председателството. Ние искаме това сътрудничество също да се укрепи, да има по-добра координация чрез непрекъсната обмяна на мнения за развитието на нещата, за да се постигне реален, ефективен напредък по трудния дневен ред, който е пред нас. Ние преминаваме през един от най-важните етапи в националната ни история и за нас поемането преди една седмица на европейс... председателство на Европейския съюз е от особена важно, това е както голямо предизвикателство, така и е уникална възможност за нашата страна и нейните граждани. Етапа, в който поемаме председателството, е изключително важен, което прави предизвикателството още по-голямо. Като имаме предвид също, че в момента се провеждат преговорите за многогодишната финансова рамка, с която са свързани европейските политики и инициативи за следващия програмен период. Всичко това се осъществява в е, етап е, на дълбока криза, която оказва силен ефект върху економиките и обществата в е, Европейския съюз. Освен това, глобалната финансова и економическа криза сериозно засегна европейските граждани. Страните от еврозоната са поели по-големият удар. Ние трябва да помогнем на Европа да излезе по-силна от тази криза, да заяви отново своята позиция на международната сцена. Необходимо е да се реализират нужните реформи, за което ще допринесем, за да могат да се преодолеят сегашните предизвикателства. Сближаването е сред основните принципи на Европейския съюз, както са заложени в Лисабонския договор. Основната цел на кипърското председателство е да насърчи постигането на една по-добра Европа, Европейския съюз, който да е по-близък до гражданите, по-близък до останалия свят също да допринася за устойчив растеж и заетост, за стимулиране, особено на солидарността и социалното сближаване, с особен акцент върху растящата безработица сред младежите. Основната ни цел е да се постигне една по-добра Европа за следващите поколения. Цялостната стратегическа рамка, работата ни за по-добра Европа обхваща четири основни приоритета на кипърското председателство. Първо по-ефикасна и устойчива Европа, на второ място Европа с по-добра и на трето място Европа, която е по-близка до гражданите, с солидарно социално сближаване. И на четвърто място Европа в света, Европа по-близка до своите съседи. Искам да обърна повече внимание върху първите приоритети на кипърското председателство, а именно стимулирането на ефикасна и устойчива Европа. Тук основният акцент на кипърското председателство ще бъде приключването на преговорите по следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020. Успешното управление на това досие за многогодишната рамка е най-важната задача която ни предстои и главният въпрос, по който Кипърското председателство като честен посредник трябва да направи нужното, за да се постигне напредък. На следващо място да се структурира бъдещето на Европа в съответствие с мандата даден от Юнския Европейски съвет. Ние ще надградим на това, което е постигнато от датското председателство. Ще се сътрудничим с председателя на Европейския съвет, с председателя на Европейската комисия, както и ще си сътрудничам, разбира се, много тясно с Европейския парламент, учитайки ролята, която му е дадена от договорите. Работата по бюджета ще бъде катализатор, за да може Европа да се справи с предизвикателствата успешно, да има един бюджет, който допринася за целта за една по-добра Европа. Предложението на комисията е добра отправна точка за водене на преговори. Тези преговори, разбира се, ще се, се осъществяват, както казах и по-рано, в много сложна економическа среда. За Европейския съюз следващата многогодишна финансова рамка трябва да осигури достатъчно реформи, за да може да се излезе от економическата криза, да се създаде една стабилна основа за стабилизиране на европейската економика. Качеството на разходите трябва да преобладава в многогодишната рамка, да се направи така, че програми с реална европейска добавена стойност да бъдат финансирани. Всички европейски политики имат възможност да допринесат за растежа и заетостта. Особен акцент се отдава на научните изследвания, иновациите, образованието, всичко това се вписва в дългосрочната визия на Европейския съюз и ще стимулира растежа. Защо принципа на високото качество следва да бъде запазен? Всички държави членки трябва да могат да участват в догонващите мерки, тъй като това ще допринесе до визията ни за реализиране на стратегия Европа 2020 цялостната цел, която сме се поставили една ефикасна Европа с стилен на растеж, конкурентоспособност и заетост, особено за младежите. Бюджета на Европейския съюз трябва да бъде средството за постигане на целите на стратегия Европа 2020 на базата на принципа на солидарността, като по този начин се допринесе за економическото и социално сближаване. Трябва да се упростят механизмите за прилагане, трябва да станат те по-ефикасни при спазване на принципа на пропорционалността. В тази рамка Политиката на сближаване не е само проява на европейската солидарност, но тя е също и основна инвестиционна политика с съществена роля за стимулирането на растежа и заетостта. Тя е важна политика за Европейския съюз, която допринася за европейски блага, като отчита и екологичните аспекти. Формулирането на тези политики с фокус върху резултатите, върху качествени инвестиции ще създаде възможност да се стимулира растежа и заетостта. да се наблегне на страната на разходите. Всичко това е особено важно. Освен това, трябва да намерим баланса между различните елементи, различните политики. Също толкова важно, разбира се, са и основните принципи на равнопоставеност на държавите членки, това трябва да се отчита, когато говорим за вноските на държавите членки в бюджета. Трябва да спазваме тези основни принципи изцяло. Сега искам да се обърна към а, работната ни програма. Многогодишната финансова рамка ще присъства на всички заседания на съвета общи въпроси по време на кипърското председателство, докато се стигне до приключване на работата по този въпрос. Освен на официалните заседания на съвет общи въпроси, ще имаме и неформални такива в края на август в Кипър. Те изцяло ще са посветени на обсъждане на многодишната финансова рамка. Още вчера започнахме двустранни срещи с всички държави членки, като имаме предвид резултатите от тези срещи, ние ще доразвием преговорния пакет. Освен това, ще отчетем и разговорите, които се водят в съвета. Ние, разбира се, ще приобщим преговорния екип на Европейския парламент, ще провеждаме срещи с парламента преди всяко заседание на съвет общи въпроси, както и ще имаме дебрифинг след като приключат тези срещи. През октомври ще има съвет, Европейски съвет ще има преразгледен преговорен пакет, който ще се обсъди през септември на ниво Корепер и на 24 септември на ниво съвета по общи въпроси. Нашата цел да постигнем нужната зрелост, за да може да се създадат условия за постигане на политическо съгласие на първо четене през октомври на Европейския съвет. Ако това не стане, ще продължим работата в рамките на Корепер, за да подготвим почвата. Преговорите също обхващат и секторните политики. Целта е да се постигне най-голям напредък, като същевременно не се изпреварват резултатите от преговорите по многогодишната рамка. Ние ще продължим да следваме общия подход. Що се отнася до участието на Европейския парламент, планираме да продължим е, прилагането на същата процедура за участието на парламента в процеса на преговори както беше практиката с предходните председателства, например с датското. Освен това, председателството ще информира Регулярно съвета общи въпроси за резултатите от преговорите ни с Европейския парламент. Нашата цел е да засилим сътрудничеството с Европейския парламент по време на преговорите, за да се получи съгласието на Европейския парламент върху целия пакет и то своевременно, като по този начин своевременно бъдат взети всички нужни решения. Освен това, ние сме ангажирани твърдо да работим, за да постигнем целите. Зная, че целите не са амбициозни. Има някои неща, които са извън контрола ни при воденето на тези преговори, но трябва заедно да направим така, че всичко да бъде осъществено както трябва в полза на държавите членки и на Съюза като цяло. Госпожо председател, позволете ми да кажа сега няколко думи за приоритетите ни, що се отнася до новата политика на сближаване. Ние ще продължим да преследваме целите за економическо и социално сближаване, стъпило върху принципа за солидарност, но политиката за сближаване, свързана и с растежа, създаването на работни места, привличане на инвестиция, освояване на средствата от структурните фондове. Това е една от основните е, цели, така както тя е залегнала в стратегията Европа 2020 и развитие на вътрешния пазар. Вижданията за новата политика, която цели повече резултати, е свързана с обсъждането и на законодателния пакет от 2014 до 2020 година. Един от основните приоритети на кипърското председателство ще бъде да спомогнем за навременното приемане на новия пакет в началото на новия програмен период трябва да се подготвим добре, за да се пристъпи към плавно прилагане на новите програми. Като председателство ние ще положим максимални усилия, така, щото да постигнем много бърз напредък удивителен напредък бе постигнат в съвета по време на датското председателство има предварително съгласие по много от законодателните актове за постигане на по-ефективна политика, но остава значителен обем работа. Кипърското председателство вече започна усилено да работи, като цели всички висящи въпроси да бъдат решени в края на 2012 година. Политиката за сближаване ще бъде включена в програмата на съвета по общите въпроси през октомври и декември. Ние ще трябва да се споразумеем възоснова на този общ подход в областта на финансовото управление, контрола, общата стратегическа рамка и оставащите нерешени технически въпроси. В същото време обръщаме особено внимание на тясното сътрудничество с Европейския парламент. Високо ценим усилията полагани от вашата комисия – която днес и утре, доколкото разбирам, ще има и гласувания по съответните доклади, свързани с законодателния пакет за 2014-2020 година. Ние сме готови с вас да проведем разисквания, да постигнем напредък по досиетата, да преодолеем блокажа в съвета – и да засегнем всички от тези въпроси, по които няма съгласие с съвета. Тук сме, за да ви изслушаме най-внимателно и да чуем какви са вашите коментари. Позволете също така да спомена и друг важен приоритет за кипърското председателство в областта на политиката на сближаване, а именно териториалния подход в политиката предвид укрепването на този сегмент на политиката, политиката на сближаване ще има особена роля да изиграе. И в това отношение възнамеряваме да проведем редица срещи в Кипър с всички компетентни органи, които ще подготвят основата за срещата на генералните директори, които отговарят за кохезионната политика. Нашето намерение е да продължим работата на извършено от предходните председателства, да пристъпим към изпълнение на териториалния дневен ред за 2020 година на Генералната асамблея на председателствата на морските райони е, ще бъде проведена в Кипър и ще бъдат обсъждани въпроси, които са от значение за държавите членки и островните територии. На последно място, но не по значение, Кипърското председателство ще организира неофициална среща на министрите, които отговарят за кохезионната политика, като целта е да се разменят мнения сред тези министри, що се отнася до програмирането, координацията, освояването на средства по линия на общата политика, също така да се отчете значимостта на тази политика политика с оглед на осигуряване на растеж в Европейския съюз. Госпожо председател, Разбира се, вашата делегация е поканена да присъства. Госпожо председател, почитаеми депутати, позволете още веднъж да ви благодаря за това, че имам възможност тук да ви представя амбициозните програми за идните 6 месеца и председателството очаква вашата подкрепа. Имаме изключително наситена програма за работа, но аз се надявам на градивно сътрудничество с вас през идните месеци, особено по важното досие за реформираната кохезионна политика, което ще даде възможност на нашите региони да се измъкнат от кризата. И преди да приключа, позволете да подчертая, че Кипърското председателство ще положи усилия законодателния пакет за костионната политика да бъде е, прият, като се уважи и значимата роля на Европейския парламент. Накратко имаме един общ подход, който цели съвместна работа с парламента – и намерението ни е доколкото е възможно по-бързо да приключим по-голям обем а, от работа и да, както казах, да приключим с всички въпроси, свързани с многогодишната финансова рама в най-кратки срокове. Госпожо председател, вие ще бъдете поканени на 16, на 6 ноември в Кипър, в края на септември очакваме комисията да направи посещение в Кипър. Е, ще изслушаме всички от тези въпроси, по които за сега не е постигнато съгласие в съвета и ще се постараем да постигнем напредък по отношение на позицията на съвета. Ще приключа, като ви благодаря най-сърдечно за е, този прагматичен е, подход, който сте възприели по въпроса и ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин министър. Вие се опитате да бъдете реалист, но в същото време усетих нотки на оптимизъм в казаното от вас. Най-напред господин Ставракакис има думата. Благодаря, госпожа председател, господин министър, Искам да ви приветствам с добре дошъл, да приветствам кипърското председателство на съвета. Обеден съм, че нашето сътрудничество ще бъде конструктивно в сферата на регионалната политика и политиката на сближаване. Кипър поема председателството е в изключително сложен въпрос. И сега обсъждаме бъдещето на кохезионната политика и считам, че Кипър ще има да играе важна роля, за да могат да приключат преговорите до края на годината. Обедени сме, че кипърското председателство осъзнава важната роля, която играе политиката на сближаване в многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 и че това е основният политически инструмент, с който разполага Европейския съюз, за да намали регионалните разлики, да стимулира растежа, да стимулира конкурентоспособността, да създаде нови работни места в Съюза. Желая ви много успех в изключително важната работа, която ви предстои. Благодаря. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρο. Πρόεδρε. Ε... Госпожо председател, господин министър, приветстваме ви с добре дошли. Вие поемате изключително важна работа да се приключат преговорите по изключително важни досията за Европейския съюз. Също важно е да има сближаване между различните политики, да има последователност между различните регламенти, за да се постигнат целите на Европа 2020. За Комисията по регионално развитие е много важно вие да постигнете съгласие за участието на регионите и на регионалните и местни власти, що се отнася до въпросите на развитие на регионално ниво. В края на вашето председателство се надяваме да имаме споразумение за партньорство и че това ще има задължителен характер, включително, що се отнася между комисията, държавите членки и регионите, що се отнася до всички аспекти на регионалното развитие. Регионалното развитие е важно и ще бъде още по-важно. За това трябва да има подход отдолу нагоре и трябва да се интегрира във всички процедури. Регионалните и местни власти трябва да участват в тези процедури. Държавите не могат да направят всичко всичко трябва да се базира на сътрудничество с обществото, с местните и регионални власти. Ето защо трябва да се настоява и за екологосъобразно развитие, за създаването на работни места, акцент, който вие поставяте, особено в този момент. Това е изключително важно, ако искаме да спечелим сърцата и умовете на хората. Добър инструмент е да имаме политика за създаване на работни места, най-вече за младите хора. Не бива да забравяме, че сегашната криза не е само економическа криза, тя е екологична, климатична криза. Като имате ме предвид, че вие сте остров, вие усещате много по-силно климатичните промени особено в южната част на страната. За това считам, че трябва да поставите силен акцент върху този въпрос. Господин Алфонс е сигурно също ще говори след мен. Трябва да се направи нужното а, да бъде прият доклада на Алфонсе, който засяга тези въпроси. Много важно е, като се има предвид, че вие сте островна държава, да можете да насърчите развитието на всички въпроси, свързани с островите, например в екологичната, транспортната сфера и изобщо економическите въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много. Ламберт Ван Нестелро има думата. U gaf ook al aan dat er eh, sprake is van, van optimisme. Ik denk dat het ook... Благодаря, госпожо председател. Вие вече споменахте оптимизма но той е свързан с а, а, реализъм също така и с а, желанието в времена на криза да се свърши добра работа по много досиета. Нашата комисия по регионално развитие тя подкрепя тази позиция. Онова, което беше подготвено по време на датското председателство, сега преминава на следващ етап. И сега имаме първи мандат за изясняване на някои теми. Споменахте, че някои важни теми вече се обсъждат от съвета. Ние също участваме в преговорите и сме част от вземането на съвместно решение. За нас също е важно да се вземат възможно най-бързо важните решения, за да се стигне до а, една а, ефективна работа. Радваме се, че вземате под внимание ролята на парламента и се надявам, че а, вие ще ни приемете а, под формата на делегация, може би от докладчици и от докладчиците в Сянка. Аз а, много се радвам на това предстоящо посещение. Искам да се присъединя към похвалите ви към датското председателство, но в същото време трябва да кажа, че отношението към парламента не беше съвсем удовлетворително и не отговаряше на нашата роля на съзаконодател също имаше известни слабости в решенията на съвета да определя съставът на блоковете за преговори. Надяваме се, че а, ние ще бъдем а, включени в вземането на решение по отношение на граничните региони, на определенето на прагови стойности, всички тези теми са от нашата компетентност и специално споменаваме тези теми, защото не може тези права, определени от Лисабонския договор, да не бъдат вземани под внимание и ние сме чувствителни на тази тема не могат да се вземат също така решения за многогодишната финансова рамка, които парламентът само да трябва да гласува с да или не. Ако съветът е на мнение, че определени теми трябва да бъдат решени във връзка с многодишната финансова рамка, то те трябва да бъдат включени в преговорите и в съвместното вземане на решение. А, ние имаме а, не само права, но и задължения и бихме искали да се включим, да бъдем включени в а, обсъждането и в вземането на решение. И накрая още една важна точка по отношение на дейностите ни при природни бедствия. Тук подчертахме нуждата от гъвкав подход. А, съветът а, е блокиран в а, тази насока и бихме искали да се постигне решение. Вие идвате от една островна държава и знаете а, за природните катастрофи и бедствия а, и нуждата от вземане на решение и можете да получите от нас подкрепа в тази посока. Äh, Благодаря, господин министр, госпожа Констанца Крея. Много внимателно ви слушах и се надявам и вие да направите същото с мен. Много се радвам на вашата амбициозна програма за продължителността на вашето председателство. Нашата политическа група ще ви подкрепи в изпълнението на вашите цели. Много се радвах да чуя, че искате да приключите преговорите по многогодишната финансова рамка в сътрудничество с парламента. И тук имам един въпрос датското председателство предложи една, един преговорен блок. 80% от него се решават в процедура на съвместно вземане на решение и те касаят кохезионната политика. Надявам се вие да се придържите към тези решения и да не вземате предварително решения, които след това ще бъдат е, обсъдени по доста по-труден начин е, с парламента. Ние споменавахме многократно на датското председателство, за, припомняхме за техните задължения, е, но малко се притеснявам, че ще има опити за отслабване на позицията на парламента. Така че се радвах да чуя вашите планове по въпроса за кохезионната политика и за стратегията Европа 2020 година. Надявам се, че а, ние ще имаме като парламент а, своето място там и това ще се превърне в една успешна стратегия за цели Европейски съюз. Но всички ваши речи, разбира се, са много добре подготвени и разбира се, че вие споменахте, че искате да сътрудничите тясно с парламента, но ние очакваме повече. Ние а, не само работим в тясно сътрудничество, ние участваме в вземането на съвместно решение. И искам да заявя това много ясно още в самото начало. Както разбрахте, днес предстои да се вземе решение, за получаване на мандат за преговори с съвета. И ние сме сериозни в намеренията си. Не е достатъчно само да има мнозинство в съвета за известни решения. Ние искаме да участваме в вземането на решения и се надяваме, че вие ще са достатъчно гъвкави, защото а, иначе работата ще бъде много по-трудна. В повечето цели, както вие казахте, сме на една линия и ние искаме повече солидарност, искаме да се съсредоточим върху резултатите, върху политика, която да помогне за включването на по-бавно развити, на по-малко развити региони на всички държави да изпълнят целите, които си поставя Европейския съюз. Но има и полета, в които мненията ни се разминават. В този смисъл се надявам да започнем разговори, възможно в най-кратък срок, за да постигнем общи насоки. Благодаря много, Констанца. I think maybe we could ask може би сега да дадем думата на господин министъра да отговори на въпросите, да коментира изказванията. Much, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за изказванията. Нека най-напред направя общ коментар показаното от вас, госпожо председател, споменахте оптимизма. Да, ние се стараем да бъдем и амбициозни, и оптимисти, но и прагматици. Опитваме се да бъдем смирени, но и да имаме решимост да постигнем резултати. Няма само да си изпълним задълженията, искаме да направим нещо повече. И в същото време да проявим уважение към всички, към институциите и към всички. Това е нашето виждане за съвместна работа. Благодаря, господин Ставракакис, за това, което казахте. Искам да благодаря и на господин Кристоянес за това, което каза. Искам да благодаря за поставените от него въпроси. Той говори за договор за задължително участие на регионите. Има някои елементи, свързани с партньорството, които вече са на лице, те са включени в регламента. Ние сме готови да участваме не само участието на регионите, но и на останалите партньори, например на социалните партньори, които могат да се интересуват от съответен въпрос. Ние вземаме предвид това, което казахте няма никаква причина да сме против тази идея. Считаме напротив, че тя е много добра. Трябва да се опитаме да направим възможното в рамките на съвета и трябва да видим какво е желанието и на държавите членки. Естествено, трябва да изслушаме мнението на Европейския парламент относно социалното и екологично сближаване – вие имате право, когато говорите за климатичните промени. Ние вземаме предвид и това, което казахте за доклада Алфонси. Ще отчетем всичко, което е записано в този доклад за островните райони. Ние ще им обърнем особено внимание Трябва да отчетем спецификите на островите, на островните държави. Имаме изключително отдалечени региони. Всичко това са въпроси, на които гледаме много сериозно и които ще вземем предвид. Е, и ще направя коментари за съвместното вземане на решение. Нещо споменато от госпожа Крел. Да, действително. Отнасям се с разбиране към притесненията на Европейския парламент тогава, когато има елементи, подлежащи на съвместно вземане на решения, които са включени в блока за договаряне. Но това се прави, за да се подпомогнат обсъжданията, а не един вид предизвестено решение. Приемете го като кухнята в работата на съвета. Не е нужно всичко да знаете, това са си въпроси от нашата кухня. Аз няма да дойда да ви кажа дали ви харесва или не, това е край е, не ви е нужно да знаете всичко, което става, но за вас това е важно и датското председателство се опита да облегчи а, някой, да преодолее някои от притесненията. Но това в никакъв случай не предрешава всичко, което ще последва и не подменя правилния начин на работа. Разбира се, че ще се съблюдаваме с процедурата за съвместно вземане на решения и прерогативите, които има парламента. Господин Рой възни... повдигна въпроса за Фонда за солидарност, структурата му, гъвкавостта му ние ще проучим въпроса с удоволствие, ще обсъдим и този въпрос и ще вземем предвид всичко това, което вие искате да кажете и ще го предадем на съвета, така, щото да, се, да бъдат сближени позициите. На последно място, но не по значение, ще ви кажа, че разбрах, че утре нашия екип ще се срещне с председателя, с докладчиците. Ще бъде проведен един диалог. Не знам всъщност триалог ли ще, диалог ли ще. А, няма възприят общ подход в а, съвета в това отношение, но в крайна сметка можем да го наречем частичен триалог. Така или иначе, при всички случаи ще има взаимна обмяна, разговори с цел да постигнем напредък по всички елементи, които по, са част от общия подход на съвета, но и по елементите, по които нямаме обща позиция. Това ще ни бъде полезно и ще е част от нашия подход, както вече казах по-рано. Благодаря, господин министр. Франсуа Алфонзи има думата. Господин министр, госпожо председател, Господин министр, вие поемате председателството на Съюза след Дания, след Унгария, след Полша. Искам да ви приветствам като представител на островен регион на Корсика за това, че имате нов поглед към бъдещето на Европа. Средиземноморския район се намира в трудно положение. Искам да разбера дали Кипърското председателство има инициативи за Средиземноморието. Вие поехте ангажимент да предвижда напред доклада, който изготвих, който беше гласуван миналата седмица в Страсбург, да отправим едно послание на надежда за бъдещето на Средиземноморието, тъй като се намира в трудно положение, има трудности и сред общественото мнение – дали кипърското председателство има намерение да направи нещо в това отношение. Благодаря. Ласък. Пани председкине, дякую за слово. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Аз също би желал да се върна на една тема, обсъждана и по-рано. Госпожа Крел я спомена, господин Нисел Рой също. Става дума за многогодишната финансова рамка. Всички знаем, че ще ни се наложи да се споразумеем в крайна сметка. Въпросът ми е следния. Смятате ли, че ще има провеждане на консултации и ще бъдем ли уведомени за постигнатия в съвета напредък? Втория ми въпрос сега. Той е свързан с политиката за сближаване – вие знаете, че тук не сме на една и съща позиция за 10 милиарда евро, които са предвидени за инструмента за свързване на Европа. Дали има възможност за компромиси там? И трети въпрос. Това е за ДДС и как ще бъде признаван този данък. Ако не може да се използва този данък при възстановяването, то тогава много държави членки ще бъдат затруднени. Как точно ще решите този въпрос? Благодаря, господин Гудманис има думата. Благодаря ви. Искам да подчертая едно нещо по отношение на бюджета за следващата година – Господин министър, по последни данни от триалога с участието на комисията, съвета и парламента, показа, че има пълен разнобой. Комисията предложи увеличаване на плащанията 2013 година с над 6%, което е висок процент. Но ако видим какви са неизпълнените задължения, ще видите, че все още има средства. Имаме около 10 милиона евро всъщност. Отговорът на съвета бе да паднат от 6,8 на под 1%. Защото каз... не са присъствали и министри дори. И ако съветът не отстъпи от своята позиция, ще стигнем до 70 милиарда неизпълнени задължения. Какво означава това? Простичко казано. Това означава, че съветът ще успее да наложи своята позиция. Ще имаме увеличение под 2%. След това ще има разсрочване, разсрочване до следващата до многогодишна рамка 2014 и 2020. И ангажираните средства за сближаване – за компании, които имат а, под 80% за БВП, всъщност е невъзможно тези средства да бъдат осигурени. Или с други думи, ако се опитаме да економисаме, и това е политически въпрос, последната година, нещата ще се влушат. Въобще, целите ни, задачите ни и красивите ни мечти няма да бъдат осъществени до 2020 година. За това ви умолявам да се отнесете изключително сериозно към бюджета за 2013 година, защото тези 65% на изпълнени задължения са средства за сближаване. И сега ще трябва да се постараем да приключим с изпълнението на тези финансови перспективи. Господин Ангоракис. Благодаря, госпожа председател, господин министър. Наистина, вие поемате един гореш картоф в огромен размер и трябва да се освободите от него възможно най-бързо. Ясно е, че когато говорим за горещи картофи, това ни припомня за времето, в което вие поемате председателството, именно когато се задълбочава кризата на капитализма в Европа и в частност най-важният проблем за вас е, че трябва да приключите работата по доста финансови, инвестиционни въпроси на европейските фондове в момент, когато въобще не е ясно какво е бъдещето на Европейския съюз. Това е горещия картоф, който поемате. Това отличава кипърското председателство от предходните. Гърция и други държави вече се намират в програми, които са специфични програми преди, поради кризата именно на капитализма. Например, Испания, Италия бяха взети решения за тях на последната среща на върха, но ситуацията продължава да се влушава и все повече големите държави на Европейския съюз са, са сред засегнатите. Ситуацията е изключително сложна. Има а, атаки срещу правата на работещите. Тези атаки се засилват. Това, което ще ни извади от кризата е политика на Съюза в сферата на сближаването. Иначе нещата ще се влушат. Искам да разбера какво е мнението ви. Според нас реалността е по-различна. Няма политика на сближаване, тъй като се намираме в капиталистическа силна конкуренция с стратегия Европа 2020 с политиките за сближаване в рамките на Европа 2020 няма достатъчно средства за една истинска политика за сближаване. Работата по стратегия 2020, както преди по Лисабонската стратегия или по засиленото сътрудничество, всичко това води до изключването на пост бедните държави в е, Европа и се стига до Европа на много скорости. Политиката, заложена в Европа 2020, без да се отчитат разликите между държавите членки, само задълбочават е, проблемите. Тези проблеми са в полза на капиталистите. На 26 юни бяха взети решения за създаването на пакта за растеж 60 милиарда са неосвоените кредити от европейските фондове, от фонда за сближаване. Дали това трябва да се допъсне в бъдеще? Знаете ли нещо по въпроса? Аз не бих е, и искам да ви прехвърля всички проблеми, но каква е връзката между пакта за растеж и програмата, програмите по фонда за сближаване? Ние не сме съгласни да се използват тези средства за развитие и сближаване за неща, които нямат нищо общо с развитието на страните. имаме отделни сектори, които може да се реализира растеж в интерес на работещите, е, но те намаляват от 30 на 3. Благодаря, госпожа Манер. Благодаря. И аз искам да благодаря на министъра. Бе огромно удоволствие да го слушаме. Виждам, че сте изпълнени с енергия за следващите 6 месеца, що се отнася до политиката за сближаване. Тези 6 месеца ще бъдат изпълнени с предизвикателства и ви желая късмет. Много от преждеговорищите вече казаха, че е важно да положим усилия, да намерим бързи решения, тъй като следва да постигнем договорености към края на годината по отношение кохезионната политика, за да могат държавите да изпълняват програмите. А що се отнася до финансовата рамка, прав сте да защитавате политиката за сближаване. Искам да разбера какъв ще е вашият подход, когато започне същинската битка по политиката за регионално развитие и селско стопанство? Каква позиция ще заемате, тъй като това са много мащабни политики и те поглъщат лъвския пай от бюджета? Вие посочихте областите, в които има по-тежки предизвикателства, периферните райони, морските, островните територии. Трябва да се вземат предвид и по-слабо заселените райони. Ако ще насърчаваме каузите в тези региони, то е важно тогава да бъдат осигурени 926 милиона евро. За нас е важно плащанията да не падат под сегашните равнища. Искам също така да спомена и програмите за териториално сътрудничество. Аз съм докладчик по тези въпроси и бих искала да сте по-активни по тази линия. Благодаря. Uh, I, I think... Благодаря. Струва ми се, че можем да приключим с списък от Комисията по регионално развитие. Това беше последния оратор. И сега давам думата на господин министъра за последни думи. Благодаря, госпожо председател. На въпроса на господин Алфонси. Разбира се, ние отдаваме особено значение на Средиземноморието и ще направим всичко възможно, за да поставим ударение върху средиземноморската политика. Знаете, че това е сред нашите приоритети в рамките на южното измерение на политиката за съседство на Европейския съюз. Знаете, че има връзка между действията на ротационното председателство и службата за външна дейност. Що се отнася до нашите компетентности, ние ще направим всичко по силите ни, за да се засили сътрудничеството. Това сътрудничество винаги е създавало проблеми, както знаете. 13 години вече съществува политиката за Средиземноморието и изразходване са само 25% от средствата. Има някои аспекти, които изобщо не проработиха поради различията между държавите. Необходимо е да се работи на място. Считаме, че нещата не опират само до финансовите средства, а и до желанието. Трябва да намерим ниши във всички тези страни, да работим с хората на място, не само за да стимулираме растежа, но и в по-голяма степен да допринесем за прехода към демокрация по начин, който ще доведе до консолидиране на процеса и който ще отговори на въжделенията на хората, които искат промяна. Това, което наблюдаваме в региона, е, че има политически сили, които е, използват е, процеса на демократизация, за да преследват други цели. Ние не искаме да заменяме е, един авторитарен режим с друг авторитарен режим. Необходимо е да се намерят различни канали за комуникация, да се гарантира плурализма, на достъпа ни до тези общества, защото независимо дали става дума за гражданите, за неправителствените организации, за предприятията в региона, необходимо е всички те да знаят, че някъде съществуват възможности за партньорство вътре в Европейския съюз, за да може да се създадат по-силни връзки на място за изграждането на плуралистични общества, общества се прилага принципа в отношенията ни а, с тези държави повече срещу а, повече. За да се постигне повече на ниво държави, държава, и това е основно условие, е необходимо да се позволи реализирането на контакти с тези новозараждащи се сили с нас. Да се използва също Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, за да видим откъде могат да се намерят средства за по-ефикасно сътрудничество. Това е въпрос, който е важен за нас, към който сме чувствителни. Освен това, Средиземноморието има нещо, което засяга всички ни, не само държавите от а, а, юга, а, а, Кипър, а, Корсика, други острови. Ние говорим за териториално развитие в Съюза и трябва да намерим начини да се отчетат особеностите на тези региони. Сега ще премина към следващия въпрос. Възнамеряваме да осведомяваме парламента колкото е възможно повече. Това е начин на работа преди и след заседанията на съвета, ако трябва, можем да променим нещо, готови сме да изслушаме всякакви мнения, да въведем различни неофициални начини за обмен на информация, за предоставяне на актуална информация по различни въпроси. Тъй като въпросите на сближаване са от особен интерес на тази комисия, но бихме го направили по отношение на многогодишната финансова рамка, тъй като има тясна връзка между двете. Що се отнася до тези 10 милиарда, които са предвидени за програмата за свързане на Европа, не мога тук да изкажа позиция. Различни са вижданията на държавите членки. Трябва да помислим как да съвместим тези виждания в качеството на председателстващи не става само за дума за тези а, 10 а, милиона, имам 50 милиарда и ще трябва да преценим какво е възможно, така или иначе. Най-важното е да има средства, за да може този механизъм за свързане на Европа да оползвотвори тези средства за транспорт, енергетика и далекосъобщения. Разбира се, наясно сме и с въпроса за ДДС. Много държави членки заемат твърда позиция, настояват ДДС да бъде признат. И това е легитимна загриженост, но все пак трябва да видим какво ще е възможно и предполагам, че вашето послание ще трябва да бъде чуто. Ние ще го предадем на съвета. Показаното от господин Гудманис. Да, наясно сме, с съществуващия проблем за неизпълнените задължения, нашето намерение е да намерим решение, да отидем отвъд политическия въпрос и в крайна сметка да подходим чисто технически. Съвършенно вярно е, че това се превръща в политически въпрос по време на разискванията. Ще се постараем да управляваме разискванията. Знаем, че повечето от тези средства са средства за сближаване. Според мен най-добре би било по-ефективно да се прилага и по-ефикасно да се прилага политиката за сближаване Що се отнася до бюджета за 2013, трудно ще е предложението на комисията за тези над 6% увеличение на кредитите поражда шок сред някои държави членки, тъй като те искат замразяване на бюджета и председателството трябваше да маневрира а, в мътни води и не знам дали тук не разкривам тайни и не превишавам правомощията си но има споразумение за квалифицирано мнозинство за увеличение, равняващо се на 2,79%. По-малко от предложеното от комисията, но повече от онова, което ние се опасявахме, че ще бъде, т.е. под 2%. Нека да видим дали това, тази договореност ще устои и тя ще бъде основа за обсъждане с Европейския парламент. Сега преминавам на гръцки язик. Господин Агуракис, вие имате право, че действително трябва да извадим от огъня горещия картоф. Това е труден въпрос. Знаете също, че нашата философия е следната. Когато има такива горещи картофи, такива сложни въпроси. Тези въпроси не може да се очаква да се решат сами. За това трябва да запретнем ръкава и да започнем да работим, за да се променят нещата и да се стигне, стигне до конкретни резултати. Ясно е, че по някои въпроси вървим към нещо неизвестно, но ще се опитваме да вървим стъпка по стъпка. Нямаме магически, магически решения. Ние проявяваме нужната чувствителност, нужната решимост да работим усърдно. Що се отнася до прилагането на стратегия Европа 2020, вие знаете, че в тази стратегия Съществуват е, някои количествено измерими цели. Ако бъдат постигнати, ще се подобри социалното положение в Европа. Например, е, знаете, че съществува идея да разполагаме с поне 75% заетост. Е, 75% от населението да има работа и че поне 3% трябва да отиват от БВП за научни изследвания и иновации. Освен това, разглеждаме въпроса а, за подобряване на образованието на хората. Има много конкретни цели. Ние ще направим всичко по силите ни, за да придадем едно по един по-социален облик на Европейския съюз, доколкото е възможно също да се опитаме да доближим гражданите до Европейския съюз. Госпожа Манер. Е, много важно измерение бе споменато териториалното сътрудничество. Бихме искали тази политика политика да донесе допълнителни изгоди за Европейския съюз. Единствените промени, които предвиждаме, са в съзвучие с амбициите ни и споделените ни планове искаме модернизирана, по-ефективна политика, политика, която да е по-всеобхватна и да отчита и трансграничните аспекти и макрорегионалния подход. В крайна сметка това ще ни позволи да постигнем един една по-висока степен на синергизъм, економии от мащаба, ефективност, ефикасност, устойчивост и в същото време трябва да се умеем да убедим своите народи и по-скептично настроените правителства, че всяко евро, което се изразходва, ще бъде изразходвано целесъобразно полза на европейските граждани. Най-искрено ви благодаря за този отличен обмен на мнения. Бе много полезно за нас и очаквам в бъдеще сътрудничеството ни да продължи да се развива все така. Благодаря ви, господин министре. Уважаеми колеги, провеждаме заседание. И от името на всички ни благодаря на господин министъра. Искам да ви уверя, че тази комисия се ангажира да работи много усърно през едните месеци. Нашата амбиция да бъдем не по-малки прагматици от вас – и се надяваме, че благодарение на амбициите ви ще завършим с успех преговорите за законодателната рамка, за многогодишната рамка. Благодарим на сътрудничеството от вашите сътрудници. Утре започваме срещата и много ми се иска поне веднъж да дойдете в края на председателството в нашата комисия и вие да ни кажете, мисията е изпълнена. Надяваме се това, това да стане. Благодаря. Um, Скъпи колеги, 10.30 можем да продължим с гласуването по регламента. Минаваме на седма точка от дневния ред, но преди гласуването нека направим проверка на оборудването. Моля да си изпробвате картите, да направим проба, пробно гласуване. Начало на гласуването. Uh, Скъпи колеги, имаме 31 картия. 30 души имат право да гласуват. Много моля да направите проверка. I Yeah, we have already... Прекалено много социалисти има, затова ви помолих да направим пробно гласуване. Uh, uh, vote, so... Има някои, които не са гласували. Моля да вкарате картите в машината. Нещо като големия брат. Трябва да има контрол. Или има четири карти, които не работят, или ги няма депутатите. 42 са в карни, 38 само са направили проба. Три са станаха, социалистите са в повече. Един в повече. Моля да ме извините. so what we need is, is, is still basically three people to Трима души трябва да си проверят картите. Един социалист имаме в повече и две карти, които не са направили пробно гласуване. Пак имаме един социалист повече. Rosa. Eh, it's not voting. No, no, no, he's not for that. Yeah, he has already voted. So, some socialist, only one. Could, could we just ask one socialist to take out the card? Молим един от социалистите да си извади картата. Един заместник. Един човек не е гласувал с карта. И сега можем да започнем с гласуване на доклада на Патрис Тиролиен. You, you come with different lists, okay. so I take, just... take mine. Okay. Okay, so we, we start with amendment... Изменение 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис първи за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис втори. Или всичко. So, 11... изменение. 38, 39, 42 идентични за. Против. Скъпи колеги, правим електронна проверка на това гласуване. Начало на гласуването. Пете изменения, които са идентични, проверяваме. Край на гласуването. 21 на 21. Отхвърля се. Втори компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 300 за. Против. Май се отхвърля. Изменение 13. Проверяваме много бързо електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 на 19, 13 приключихме, 14 за, против, въздържали се, приема се, 43 за, против, 43-то електронна проверка. Край на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. 50 отпада, 51 за, против, въздържали се, приема се, 52 за, против, въздържали се, приема се, 53 за, правим електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Не съм сигурна. 53 електронно гласуване. Приема се. 54 за. Против.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 против, въздържали се. Електронно гласуване на 62, начало на гласуването. Край на гласуването, отхвърля се. 22 съвместимо, значи не се гласува. Или гласуваме 22. За, против, въздържали се, приема се. 63 за. Против,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 69-то, не съм сигурна. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Минаваме към преамбюла. Четвърто е компромис. За, против. Боже, обърках се.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 много сходен резултат. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против. Електронно гласуване. Шесто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто и компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. И окончателно гласуване. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Приема се 39 за. Сега минаваме към 8 точка. Госпожа Керстин Вест. Фал. Демографска статистика. Изменение 11 за против Въздържа се, приема се. Изменение 12 приема се. Трето изменение за против приема се. Изменение четвърто приема се. Изменение пето за против въздържали се приема се. 14 14 за против въздържали се отхвърля се. Шесто за против въздържали се отхвърля се. Седмо тук имаме разделно гласуване. Първа част за против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо, преамбюл, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 няма да го гласуваме. Не, гласуваме го за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. Четиридесет и два гласа за, четирима са се въздържали. Поздравления! И може би, колеги, трябва да ви попитам дали някой иска да отиде до туалетната, защото след малко започва маратона. Но преди това, моля, бъдете търпеливи и слушайте ме 3-4 минути какво имам да ви кажа. Искам да обясня някои неща, които многократно съм ги разяснявала, но искам да съм сигурна, че процедурата е ясна за всички. Решихме тук в комисията, възоснова на препоръка от работната група на 26 април, по време на юлското заседание, да гласуваме мандата да започнат преговорите с съвета и комисията на Европейския съюз и това е в съзвучие с, с член 70 алинея 2. Искам да ви уведомя, че това не е окончателно гласуване на доклада. Това е важно гласуване по измененията – по смисъла на този член 72 линия, който споменах. Съвършенно ясно искам да кажа, че част от доклада нека го наречем доклад, пък знаете какво имам предвид, ще бъде гласувана след лятната почивка. Преамбила няма да го гласуваме днес, има някои елементи, сред измененията, които не можем да ги гласуваме по ред причини. Някои части не са готови, други са обвързани с финансовия регламент и реформата на финансовите регламенти. Това те първо ще бъде гласувано в пленарна зала след лятната почивка, така че не всичко ще го гласуваме днес така или иначе. Важно е да гласуваме по-голям обем. Важно е да гласуваме по членовете, които полагат основата за политиката в конкретната област. Не, че дават конкретно решение, но обхващат определена тематична област. Искам да ви уведомя, че след като гласуваме а, всяка част от регулаторната рамка, ще ви предложа а, екипа по преговорите да бъде определен. Нужна ми е вашата подкрипа. Ще има отделна група, която ще договаря различни дялове. И председателския съвет на парламента взе решение на 6 юли, че парламента ще работи по многогодишната финансова рамка и свързаните с това уредба и политики, като ще има съгласуваност между тях. И комисиите бяха помолени да водят преговори, но да не приключват с поразуменията по първо четене, да не се договарят окончателно по отделните политики и да се съобразяваме с правилото нищо не е договорено, ако всичко не е договорено. Има специална група и ние трябва да се съобразим с това. В хода на вашите разговори трябва да е ясно, че през изминалите 9 месеца след като комисията прие и изпрати на парламента законодателно предложение, сме провели 10 заседания на тази комисия Комисия по регионално развитие. Там сме обсъждали тези законодателни предложения. 11 работни групи имаше, посветили времето си на това предложение. И вие по-добре от мен знаете, че имаше безкрайен брой заседания и срещи с докладчите в Сянка. Огромен труд бе хвърлен не само от секретарията, които нощи наред не спаха, но и от консултантите, от сътрудниците много работа бе свършена. Въпреки всичко това, още много работа има за вършене преди да приемем проекто докладите, внесени от докладчиците. И с тези уводни думи позволете да кажа, че членовете, пряко обвързани с реформата на финансовия регламент, няма да бъдат гласувани. Секретарятът има грижата за това. Да, разбрах, че вие сте се погрижили за това и по време на преговорите не бива да вършим неща, които не е позволено да вършим на този етап. Още нещо преди да продължим към първото гласуване. Получих искане или предложение някои компромиси да бъдат гласувани анблок, тъй като политическите групи са се договорили. За това обаче трябва да се съгласи цялата комисия. Може би трябва да ви изчета списъка. Елизабета има отношение по това предложение. Да, благодаря. Аз е, сега ще говоря на родния си език. Първо искам да благодаря на секретарията. Те направиха много добър е, списък за гласуване. Той стана готов чак в полунощ вчера. И е, въпреки това смятам, че сме свършили добра работа. Благодарности на секретарията. А, иначе искам малко да разкритикувам процеса на преговори, защото не обсъждахме тук в тази комисия темите така както това стана в други комисии, в които участвам. Но всички много се стараха да постигнат оптималното по отношение на съдържанието и да използват всяка, дори последната възможност да постигнат е, добър резултат, така че всички да можем да дадем съгласието си. И сега не бива да се отказваме от е, този последен списък, е, който е още съвсем нов. Ако сега се откажем от него и а, искаме да го променим, смятам, че няма да е добро решение. Искаме всички да работим съвестно, а да гласуваме съдържание, да не гласуваме някакви цифри и за това съм против гласуването амблок. За мен няма разлика дали ще гласуваме 10 пъти по-малко. В крайна сметка е по-важно онова, което сме гласували като съдържание. Това за мен е най-важно. I... Единственото решение, което ви моля да ми помогнете да взема, е дали да гласуваме анблок компромисите. Вие сте против. Ван Нистелрой. Не, не отваряме дебат по други въпроси. Мисля, че имаме достатъчно работа. Искам да направя една бележка. Текстът, който беше изпратен миналата седмица за постигнати компромиси, беше обсъден от групите, от докладчиците в Сянка. Вчера направихме последната проверка. На две места има разлики в текста. Това са дребнички неща в формулировката нещо, което е от по-техническо естество. Иначе текста е такъв, какъвто го познаваме от вчера и от онзи ден. Няма изненади в целия пакет. Месия Мажи. Господин Мажи, Но не започваме а, дебата. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на секретарията на комисията, на участниците, на сътрудниците за изключително важната работа, която осъществиха. Аз съм изненадан от искането, което се отправи да се иска в последния момент да гласуваме анблок компромисните изменения, които сме подготвили заедно. Ние имаме пътна карта и считам, трябва да спазваме това, което сме се договорили. Моята група е против, защото ритъма е прекалено голям. Председателката, групата на зелените направи предложението. Елизабет Шутер вече отло, оттегли предложението, така че ако няма други бележки, можем да преминем към гласуването. Никога не сме говорили за блоково гласуване. Вчера по време на преговорите ние се противопоставяхме на гласуването анблока. Днес се противопоставяме на гласуването анблок. Никога не сме казвали, че сме за. Констанца. Нека да запазим спокойствие. Ако една политическа група или друга не е съгласна, няма никакъв проблем. Просто беше предложение от групата на зелените да се опрости процеса на гласуване. Ако не сте съгласни, няма проблем. Ще се придържаме към първоначалния списък за гласуване. Няма проблем. Thank you. So it's decided. So that... Добре, значи решихме. Няма проблем повече. Благодаря, госпожо председател. С оглед на ситуацията, и аз няма да допринеса за упростяване на ситуацията. Тоест ще гласуваме, няма да гласуваме анблок и от името на политическата група на НП искам да заявя, че искаме да гласуваме разделно по компромисно предложение номер 50. This, I... Да, когато стигнем до там, ще обясня. Може би да ги поясня и сега, какви правилата Какви са правилата? Какво може да се гласува чрез разделно гласуване? Ако искате, могат да го направят сега, за да приключим с тези обяснения. Имаше ясно послание, отправено от секретарията на 5 юли. Там беше посочен крайния срок за представяне на искания за разделно гласуване. Това беше до 6 часа миналия понеделник. Всички заявки, които постъпиха след този е, срок, е, не могат е, да бъдат взети под внимание. Днес идва като допълнение друго искане и мисля, че и това искане не може да бъде прието, тъй като няма да съответства на вече взетото решение. И така можем да преминем сега към гласуването. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 357 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис. Първи за. Против. Въздържали се. Приема се. 358. Uh, Междувременно, колеги, бих искала да ви информирам, че тъй като гласуването е много сложно, от време на време ще трябва да се да спираме, за да може секретарията да направи проверка. Преминаваме към четвърта страница. Гласуваме 23-то изменение на Комисията по заедостта за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 24-то изменение на Комисията по заедостта на 6-та страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 25-то на Employment също. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. NV 11 на следващата страница. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромис втори. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Now we move to page 10. Десета страница. Изменение 387, то е идентично с Employment 28, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. На 11 та На 11 страница, конт 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Итре. Итре 20 на същата страница 11. Кой е за? Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Трябва да се върнем на 393-то изменение на 11-та страница. То трябваше да бъде гласувано преди измененията на Конти и Тре. Кой е за 393-то изменение? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Е so now budget control 17 17 на бюджетния контрол пада, също и 3.20. Така че трябва да коригираме вота. 394. 394. 394 на следващата 12 страница. Кой е за? 394 изменение. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Employment 30 on the... Employment 30 на същата страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. No, non si capisce nulla perché i numeri non coincidono rispetto. Не мога да разбера. Цифрите не съответстват. Не разбирам какво става. Не можем да продължаваме така. Има някои изменения, които трябва да бъдат гласувани в съответствие с разговорите между докладчиците в сянка и секретарията. Те трябва да бъдат гласувани допълнително към компромисните изменения. Има изменения, които отпадат, когато се приеме компромисното изменение. Именно поради това вървим толкова бавно. Аз съм свикнал да гласувам и искам да разбера обаче какво точно гласувам. Трябва да ми е ясно за какво гласувам, иначе няма да гласувам. Minute, Господин Джан Дианжелис Една минутка. Манкрел, Манкрел. Yes, Mr. Олиничък, please, and then Madam Крел. Господин Олиничек, след това госпожа Крел. Госпожа председател, може би аз ще помогна. Списъкът, с който разполагаме, е малко по-различен от този, който имате вие, което означава, когато вие казвате на коя страница трябва да отидем, ние отиваме на съвършено различна страница и там има други изменения. Това създава проблема. Може би е, не трябва да го казвате страниците, а да следваме само номерата на измененията. Така ще бъде много по-лесно. Константа Крел. Констанца Крел. Трябва да призная, че моята група изготви по различен начин списъка за гласуване. Той се различава от вашата версия. И затова моята група може би има по-различна номерация. Като изключим това обаче, можем да видим какво е предвидено по-нататък в списъка и се надявам, че ще можем да се ориентираме. Да, има проблем, това не забавя, но не можем да избегнем това, тъй като има допълнителни изменения или такива, които отпадат. Трябва да бъдат свързани измененията и с компромисните изменения. За това ще вървим по-бавно. да, ще говорим. Ще вървим по-бавно и няма да споменаваме страниците. 395. So we move now to 395. 395 изменение. След изменение 30 на Комисията по заедостта, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение трето Кой е за компромис 3? Против? Въздържали се? Приема се. So now we move to employment. Преминаваме към изменение 33 на Комисията по заедостта. Преди изменение 421. Колеги, ще ни отнеме повече време, отколкото обичайно. Има повече от 2000 изменения, така че няма как да се избегне. Намерихте ли изменение по 33 на заетостта? Кой е за? Кой е за? 33-то. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 421 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 427 изменение. Около две страница по-нататък. Кой е за 427? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Четиристотин девето изменение. 439 изменение, около 3 страници по-нататък. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 442. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 443 изменение.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 Компромис 4. Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четиридесет и първо, преди компромис пети, 41 изменение на Комисията по заедостта. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромис пети, кой е за, против, въздържали се, приема се. Now we go to 466, which is like 3... 466 изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис 6 на следващата страница. Окей, компромис 6. Шести компромис. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. We go to E325, no? No. Интре 27. Итре 27. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 10. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. There are many pages of falling. We, we go to employment 44 между ФАМ 22 и 498. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се.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 So we move to compromise 7. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8, кой е за, против, въздържали се, приема се.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 So we now, after four or five pages uh, of falling uh, uh, amendments, there is five... 550 изменения. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Следва страници от изменения, които отпадат. второ изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 11 компромис. Кой е за, против, въздържали се, приема се.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 591 изменение трябва да гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Шестстотин двадесет и второ изменение. Намерихте ли го? Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Съвместимо с изменение 60-то на Комисията по заедостта. No, we, we have to be patient because we have to do моля да проявите търпение, защото трябва да направим нещата както трябва. Всъщност, трябва да гласуваме 60-то изменение на employment. Кой е, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. So we move now to six. 627 изменение. Допълнение към компромиса. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. So we move to compromise 12. 12 компромис. Кой е за? 631 отпада, проверяваме. И така, 12, 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. So we, we move to 648. 648. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Икон 12, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 14 компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. five, at least six pages of calling amendments, seven. So 691 изменение. Намерихте ли го? Кой е за? 600. Извинете. Because it's voted in addition. Yeah. 658 and 682. We, we are checking because it... Правим проверка.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 Гласуваме 691 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 59-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. То беше идентично с 693. It's not adopted, 74 на Комисията по заедостта. Кой е за? 72. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 We, we skipped one, so wait a second, please. Be patient. Моля за вашето търпение. False. 687. 677 изменение трябва да гласуваме. 677 изменение. Намерихте ли кой е за, против, въздържали се, отхвърля се? и 356. И 356. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Employment 75 отпада. Seven hundred five. 705 изменение. 705 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 706 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 76 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Госпожа Мацони иска да зададе въпрос. Да. Питах се нещо по този компромис, защото част е удебелена. Дали е изчезнала частта, свързана с четвърти параграф? от този компромис. Искам да разбера това преди да преминем към гласуването. свързане с първоначалния резерв за изпълнение. Текста а, от а, параграф 4 не фигурира в този компромис т.е. без четвърти параграф. Сега е ясно, но ние вече гласувахме и приехме това изменение. Смятам, че не трябва да повтаряме гласуването. Преминаваме към 80-то изменение на комисията. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Rejected. It was rejected. Yeah. 62, amendment 62. 62 изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Which one? So we move to 700. 736. Кой е за? 114 за списъка на НП. За, против, въздържали се, отхвърля се. 737. 737. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Седемстотин с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Господин Пипер. Искам да оттегля това изменение. It's withdrawn. Okay, so we don't vote. The whole amendment 7... 739 изменение е оттеглено неговата цялост. Конт 21. Кой е за? Конт 21. Идентичен с И359 за, против, въздържали се. Икон 17, Икон 17, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16, за, против, въздържали се, приема се. Седемнайсти компромис, кой е за, против, въздържали се, приема се. 765 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 771. 771 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 22 за, всъщност отпада, отпада. Seven, 776. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 18 компромис. За? Против? Въздържали се? Приема се. 18. 18. Compromise was adopted, yes. Is adopted, yeah. Компромисното изменение е прието. What we do now? So we move to 19, compromise 19. 19 компромис, кой е за, против, въздържали се, приема се. 789 изменение. Идентично с Employment 92. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 791. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 799 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултата не е ясен. Електронна проверка по изменение 799. 799. 799 изменение. Моля, гласувайте. Uh, e Една карта от ЕНП в повече. Моля да я махнете. Close the vote. Well, it's, I don't know how I saw it, but it's 37 against. 37 против. Явно съм си мечтала за нещо друго. Отхвърля се. Employment 93. 93-то изменение на Комисията по заедостта. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Осемстотин и осмо изменение преди компромис 21 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 21, кой е за, против, въздържали се, приема се. 825 изменение. 825 за, против, в електронна проверка по изменение 825. Не, изглежда няма нужда от проверка. Yeah, yeah, it was rejected. Отхвърля се. Направихме го за Ди Ламбер. 829 изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Финансовите инструменти не ги гласуваме, както се договорихме на този етап. So we move to 933. 933 изменение. Намерихте ли го? 933 изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Employment 104, which is right before compromise 33.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 34 за, против, въздържали се, приема се. Колегите трябва да проверят нещо. Трябва да сме 100% сигурни, за да не направим грешка. Employment 112 изменение на Комисията по заедостта. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. No, okay. We are, sometimes your, your suggestions are not correct, so we, but we have... Да, трябва да проверяваме всяко нещо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 So we, sorry? 976. 976 изменение преди 35-то компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 105-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? 106 Компромис 35 за, против, въздържали се, приема се. Everything falls, we go to compromise 36, I think. Yeah, yeah, yeah but, I, prefer to, be supported by the Secretariat. Да, предпочитам помощта. 36-ти компромис. За, против. Приема се. Хиляда. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Фам. 50. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 37. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 39. Компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 на Комисията по заедостта. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 41. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 132 изменение на Комисията по заедостта. второ изменение на Employment. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 1054 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1055 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. 1058 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1063 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1064 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. Икон 21. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Employment 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1075 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1076 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1077 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. Конт 30. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 1116 кой е за против въздържали се отхвърля се 1119 кой е за против въздържали се отхвърля се ФАМ 52 за против въздържали се отхвърля се След това не гласуваме, защото става дума за финансовия регламент. Втора част, член 64. За това преминаваме по-нататък. 11.26 също е свързано с регламента. Не се гласува. We vote. We vote and we vote. NV40. за НП на страница 190. Мога да чета и страниците, обаче Костанца се обърква. 190 за против. Отхвърля си едно едно 3-0. Същата страница. За, против, въздържали се. Приема се. След това. 1135. За. Против, въздържали се. Отхвърля се. И 374. За. Против, въздържали се. Отхвърля се. И сега изчакайте.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 Та 123. Бюджет 30. Това е всъщност пакет идентично. Нагласуваме. Хиляда За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1142 за не, не е ли така? Финансов регламент. Всъщност не гласуваме. Mm -hmm. Кой е за? Just wait a second. The Изчакайте за малко да се консултираме. No, 47 is withdrawn. 1148. 1148. За, против, въздържали се, приема се. А, 1151 за, против, въздържали се, приема се. След това 1154 идентично. Кой е за? Приема се. сега. Wait, wait a second. I still... Моля да изчакате, колеги. So we, we, we... Budget control 31, right? You said? 32. 32. Budget control... 32. Yeah, okay, so still we go to count 31. Бюджетен контрол 31 за против въздържали се отхвърля се и след това конт 32 за против въздържали се приема се. 1173 за, против въздържали се, приема се 1174 приема се 1176. За, против, въздържали се, приема се. Съвместимо с бюджетния контрол, с Комисията по бюджетен контрол. 1177 гласуваме. би трябвало да гласуваме. Конт 34 за, против, въздържали се, приема се. И сега минаваме. Колеги, трябва да забавим темпото. 1177 за, против, въздържали се, отхвърля се. Шегувате ли си или сериозно говорите? Твърде рано е да се шегуваме. Okay, so we move to one... Преминаваме към конт 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 376 за против въздържали се, отхвърля се. След това пеш 20, това е в дъното на страницата, за против въздържали се, отхвърля се. 1186 за против въздържали се, отхвърля се. Кон 35 за против въздържали се, отхвърля се. И 377 за против въздържали се, отхвърля се. След това минаваме към 1188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1189 за, против, въздържали се, приема се. НВ 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV42 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 48 за против въздържали се приема се. Имплойма 145. Ако приемем имплойма 144, се отхвърля. Гласуваме 145 сега. За? Не, не е така.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 Минаваме към... Няма тук. Преминаваме към 1194. Хиляда сто Допълнение към компромис 48. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега минаваме към 1203. За, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че преди компромиса гласуваме 1208. 1208 го гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 49 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 50. Чакаме. Йохим Целер иска да каже нещо на немски, сигурно. Благодаря, госпожо председател. При този компромис заявявам разделно гласуване а, в частта 1.3 и за целият раздел 3. Никой. Формално погледнато имаме с крайни срокове за внасене на такива искания за разделно гласуване – на този етап не можем да приемем подобно искане. Съжалявам, прекалено много искания трябваше да отхвърлим, тъй като бяха отправени след изтичане на крайния срок. Yes, Маркус Пипер. Господин Пипер. Ich weiß nicht, wer von den ansässigen... Аз не знам кой от присъстващите колеги е разбрал какъв е крайния срок повечето от постоянните членове на комисията не бяха информирани на време. Така че смятам, че би било честно да се допусне това искане на господин Целер, защото тук става въпрос за мрежите за сигурност, както и за квотите от социалния фонд. И тук има много решения, които са събрани на едно място, а сега сме принудени да гласуваме като цяло за това предложение. Така че, госпожо Хюбнер, мисля, че е във вашите ръце да решите какво да се направи в този случай. Thank you, Constanza Кръл. Yeah, ich würde sehr... Аз бих настояла да се допусне този компромис този, този компромис е, трябва да се реши заедно, защото става въпрос за един общ мандат. А, не бива да се връщаме отново към дискусията след приключения триалог с комисията. Тоест, аз моля да гласуваме този компромис като цяло, защото ако гласуваме разделно, могат и други колеги да заявят желание да гласуваме разделно една или друга точка. Смятам, че това е балансиран компромис и можем да гласуваме като цяло. Yes, Mr. Goodman, just to remind the facts. Да, искам само да припомня факта, тъй като Маркус Пипер е, попита дали информацията била изпратена. Да, и двамата са в списъка е, и на 5 юли е изпратена тази информация изтече срока за внасяне на такива искания и всички искания, които бяха поступили преди крайния срок, са уважени. Само ви информирам формално как стоят нещата. Но ако има нещо изключително, допълнително, да, но другите са се съобразили с крайните срокове. Господин Гудманис, аз също искам да подкрепя искането за разделно гласуване. Изключително трудно бе достигнато до този компромис. Защо ни трябва този компромис? От финансова гледна точка той би бил основно средство за разговори с съвета. Иначе ще бъде много трудно да обсъждаме цялата тема по-далечените райони, различните райони, предохранителните мерки. По всички тези линии ще се провалим, ако не можем да разговаряме с съвета и аз за това ви моля да не се получава разединение помежду ни. Аз не виждам подкрепа за това. Искам да помоля да гласуваме електронно. Така или иначе, някой се ще помоли да направим проверка. Ламберт, аз обещах, че се върна на темата. Става дума за компромис номер 7. Е, трудно ме е да произнеса тази дума. Указателни, индикативни. Това е думата, която трябва да отпадне. Но това е друго компромисно решение. Предлагам да заличим думата indicatively. това е устно изменение. Доколкото разбирам, имаме устно изменение. Кой е за това? Разбрах ви. Тук има възражение срещу допълнителните устни изменения. Сега можем да преминем към гласуване, електронно гласуване, за да избегнем проблеми. Компромис 50 и гласуваме електронно начало на гласуването. Гласуваме компромиса, не дискусията, самия компромис. Трима души не са гласували все още. Имаме един от НП в повече. Край на гласуването но това не е проблем. 41 на петима. Компромис 50 е прият. Преминаваме към 1246. 216 страница е това. 1246 за против въздържали се отхвърля се. Следващото пада. Which page? Колик need one minute to check. Нужно ни е време за проверка, колеги. No, no, we are in it 86, but I need to check whether the amendments also fell. 1 So we, we are preparing to vote ITRE 86. Готвим се да гласуваме ИТРЕ 46, само правим проверка предварително. Maybe somebody is faster with finding how we voted on 1301, then that would help the colleagues to decide. Може би да сверим как сме гласували по Ще има обедна почивка, не се притеснявайте, но няма да ви поканя на обед. Рано е да празнуваме. Можем да гласуваме ИТРЕ 86 за. ИТРЕ 86, 226 страница за, против въздържали се, отхвърля се. И Следват много паднали изменения. Компромис 51 за, против, въздържали се, приема се. След това падат изменения. Хубавото е, че много изменения отпадат. Employment 153 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към конт 49, идентично, за, против, въздържали се, отхвърля се. 1334 отдолу. Не, 1333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1334 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1335 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1336 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 155 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 52. За, против, въздържали се, приема се. И после следват много паднали изменения. Но не до края на списъка. 1351. 241 страница. Изчакайте момент.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 Компромис 52, втори ред. Двеста страница.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 Следват много отпаднали изменения. И гласуваме Employment 159. Employment 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. You have different pages. Like the... Би трябвало номерацията на страниците да е като тази на председателя. 1384 гласуваме. Няма вече да казвам номер на страниците. За, против, въздържали се, отхвърля се. Следват отпаднали изменения. 1392. 250 страница, ако имате моята нумерация. За, против, въздържали се, отхвърля се. Хиляда 252 страница. 1408 за, против, въздържали се, отхвърлено е. И 396. Не, 97. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1417 изменение. 254 страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1418 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 employment. За против въздържали се. Отхвърля се. 141. За против въздържали се. Мисля, че е прието, но не всички гласуваха. Отново гласуваме за 141 изменение. За против въздържали се. Приема се. 1432. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1433 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Employment 175 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1434 за, против, въздържали се, приема се. 1436. За, против, въздържали се, приема се. Конт 50. Не, пада. Пада, тъй като 1434 бе прието. Компромис 53 за, против, въздържали се, приема се. 1441 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Employment 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1447 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 264-та страница и 300, идентично с ФАМ. За против въздържали се, отхвърли се. Минаваме. Тук има преамбюли, не гласуваме. Отдолу има и 301. За, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 54 за, против, въздържали се, приема се. След това падат. Компромис 55 за, против, въздържали се, приема се. 1470 1470 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 56 е за против въздържали се приема се. Employment 178 за против въздържали се отхвърля се. ФАМ 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 302. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1488 идентично с employment, за против въздържали се приема се, 1489 за против въздържали се приема се, 1491 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 57 за против въздържали се приема се. Компромис 58 за против въздържали се приема се. Just go To 1520 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 59 за, против, въздържали се, приема се. Следват отпаднали изменения. 1544. 281 страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1546 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1548 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1550 на Власък. За против въздържали се. Отхвърля се. 1553. За против въздържали се. Отхвърля се. 1554 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1557 за против въздържали се приема се, 1558 за против въздържали се приема се, компромис 60 за против въздържали се приема се. След това отпадат изменения. 1578 1578 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФАМ 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 61 за, против, въздържали се, приема се. ФАМ 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имплои мат 194 за, против, въздържали се, отхвърли се. 1590 за, против, въздържали се, отхвърля се. компромис 62 за, против, въздържали се, приема се. Отпаднали изменения. 1628. 295 страница. 1628 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФАМ 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1600 529 за, против, въздържали се, приема се. 1630 устно изменение. Има ли някой против? Гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърли се. 1631 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1632 за против, въздържали се, отхвърля се. И 307 за против, въздържали се, отхвърля се. 1633 за против, въздържали се, отхвърля се. 1639 за против, въздържали се, приема се. Следващото пада 1635. За против, въздържали се, отхвърля се. 1636 не пада. 1640. 1640. За против въздържали се. Отхвърля се. 1641. Имате думата. Искате да се върна на нещо? Сега стигнахме до 1641. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1642 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 34. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1644 за, против, въздържали се, приема се. 1646 за, против, въздържали се, приема се. И 3 пада. И 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1649 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1650 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1600... Не, NV 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1652 е оттеглено. 1652 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1654 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1660 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нали така? 1656 за, против, въздържали се, отхвърля се, 1657 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1661 за, против, въздържали се, приема се 1662 за, против, въздържали се, отхвърля се 1663 за, против, въздържали се, отхвърля се 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, извинете. 1664 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1670 за, против, въздържали се 1771, 1672 за, против, въздържали се, отхвърля се, 1673 за, против, въздържали се, отхвърля се, НД-52 за, против, въздържали се, приема се, 1676 с устно изменение от група, кой е против, няма против, гласуваме изменението за,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 закон 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. Сега трябва малко да забавим темпото, защото става дума отново за финансовия регламент. Не ги гласуваме тези изменения. Шестнайсет. 16 93 за против въздържали се приема се. Шестнадесет за против въздържали се приема се. Компромис 63 за против въздържали се приема се. Седемнадесет. Деветнадесет. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Само секунда, за да направим проверка. It was rejected, so we vote. 1721 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17-22 за, против, въздържали се, отвърля се, компромис 64 за, против, въздържали се, приема се. 17-26 за, против, въздържали се, отхвърля се и 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кон 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17, 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17, отново става дума за финансовия регламент. Трябва да пропуснем група изменения, защото се отнася до финансовия регламент. Затова ще преминем към гласуване на So which page we move for which page? 314.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 сега конт 59 за против въздържали се отхвърля се, конт 60 за против въздържали се отхвърля се, конт 61 за против въздържали се отхвърля се. Емплойма 208 за против въздържали се приема се. 1782 за против въздържали се отхвърля се. Емплойма 209 за против против въздържали се, отхвърля се. Плама 210 за, против въздържали се, приема се. 1787 за, против въздържали се, отхвърля се. Конт 62 за, против въздържали се, отхвърля се. 1790 за, против въздържали се, отхвърля се. И 310 за, против въздържали се, отхвърля се. Конт 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17,98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17,95 1795 за, против, въздържали се, отхвърля се, 1796 за, против, въздържали се, отхвърля се, 158 за, против, въздържали се, приема се, 159 за, против, въздържали се, приема се, 1802 за, против, въздържали се, приема се, 160 за, против, въздържали се, приема се,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 So, con 64. Кон 64 за, против, въздържали се. Отхвърля се. ФАМ 63 и Итри 111 за, против, въздържали се. Отхвърлят се. Сега трябва да гласуваме CSF. Анекс минус 1. Има един компромис, както е съгласувано. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Първи анекс. 1807. Има още две минути. Можем да продължим.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 Колеги, тъй като някои изменят са в компромисното изменение, минаваме към 1808. Изменение 1808. Колегите трябва да проверят. Нуждаем се от малко време. There's a lot of checking here.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 проверка как сме гласували по предходни изменения. Затова ми се струва добре е да направим обедна почивка сега. Колегите ще могат да подготвят нещата и ще можем да вървим по-бързо. Нека да се видим отново в 3 часа точно, за да продължим нататък.